Е на върховния представител за ситуацията в Венецуела. Преди този дебат обаче, който предстои да започне, искам да приветствам госпожа Деладезма, която е предложена за наградата Сахаров за 2015 година и делегацията от Венецуела, която следи внимателно дебатът за ситуацията в Венецуела. Добре дошли! Și acum am să rog din nou pe domnul uh, ministru Кундърс să ia cuvântul din partea Искам сега отново да помоля господин Кундър да вземе е, думата от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че включването на Венецуела в дневния ред днес, два месеца след 16 декември, е напълно навременно е, е, решение, защото резултатите от изборите е, значително повлияха на тази важна държава в много трудна ситуация. Ние непрекъснато следим обезпокоителната ситуация през последните две години, особено след като 43 трима души загинаха в демонстрациите между февруари и март 2013 година. Ние сме убедени, че настоящата криза може да бъде преодоляна единствено с мирни средства и чрез конструктивен диалог при спазване на човешките права. Изборите чести е, е, декември е, е, дадох голямо мнозинство, имаше голяма избирателна активност и дадоха доверието си на нова партия, за да преодолее ситуацията в държавата. Венецуела страда е, това е страната с най-голямо насилие, най-много отвличани е, в света. Не достига храна, не достигат е, лекарства. На 6 декември изборите бяха мирни и е, честни и хората поискаха политически отговор на положението в страната. Всички институции трябва да е, се е, съобразят и да признаят е, е, изборните резултати. Сега е време да се намери прагматично и работещо решение за предизвикателствата. Няма много време за губене, няма време за политически маневри, тъй като е, се изчерпват ресурсите. Цените на петрола няма скоро да се е, възстановят и с всяка седмица ресурсите стават все по-недостатъчни. Е, необходимо е да се води диалог, е, да се постави е, въпроса за жертвите през 2014 година. Доклад, диалога трябва да бъде отворен и да се води в дух на взаимно доверие, но това до този момент не се получава. Все още множество протестиращи с са задържани без съдебен процес. Да обърна внимание на случая на Лопеш. Трябва да се направи така че онези, които не са се упражнили насилие по време на протестите, да получат бърз и справедлив процес. Положението е комплексно, проблемите са много и трябва по тях да се работи и от двете страни, и от законодателната, и от изпълнителната власт. Конституцията на страната предлага достатъчно възможности за това Прилагат се обаче неконституционни е, методи и отговорниците за това трябва да поемат отговорност. Ако продължи е, да липсва диалог, е, рискуваме да се случат нови протести на улицата и да се стигне до изтъпления. Обществото е поляризирано и това е факт. Това е историческата действителност. Но всяка страна трябва да признае, че другата страна има роля да игра. Нито една от двете връждуващи страни не може да реши проблема сама. Европа трябва да покаже, че диалога и компромиса са единствения път. Европейския съюз ще работи в Брюксел и в Каракас, за да предаде това послание. Европа а, е загрижена и то справо, защото повече от половин милион европейски граждани живеят в а, Венецуела. А, ние сме загрижени за нестабилността и влиянието, което това може да има върху региона. Европа се ангажира в региона и сътрудничеството е в много области, е, основните от които са е, е, борбата с трафика на наркотици и насилието. Трябва да разширим нашето сътрудничество с Венецуела. Ние знаем, че венецуелските граждани гледат на Европа като на добър приятели, но те трябва да изградят държава, която да се базира на конституцията, економическата стабилност. За това са необходими усилия както в Каракас, така и в Брюксел. Тоест това послание съм излизал в множество свои публични изявления. Искам да ви благодаря за голямата подкрепа, която получих получих от парламента и за вниманието. Сега el chavismo maduro y su revolución bonita acabaron con aquello y de esa venezuela. Благодаря, господин председател. Казва господин Гонзалес Понс. Имаме а, исторически връзки с Венецуела, но тя в момента е разрушена само 10 години и страната е на колене. Ужасяващо е какво може да направи лошото управление. В аптеките са дефицитни 90% от лекарствата. Това е е, трагедия, когато има е, е, деца, които остават гладни. Това не е революция, това е разрушение. Когато мирни студенти, протестиращи, се хвърлят в затвора, а пък престъпниците са на свобода и а, си и, сключват престъпните сделки, това не е а, революция, това е разрушение. Мича Каприлес и Лилиан а, показаха своята решимост а, да се борят политическите сътворници да бъдат освободени. Венецу... Венецуела и венецуелския народ заслужават подкрепата на Европейския съюз. Господин Гонзалес е, има въпрос с синя карта от госпожа Сенра Родригес. Приемате ли го? Sí, gracias. Gracias, Благодаря, господин председател. Господин Понс. Можете ли да обясните защо в Галисия и Испания също има гладни деца и защо в Галиция и Испания има синдикалисти, на които се хвърлят заплахи, че ще попаднат в затвора? В Венецуела има един затвор, който е известен като е, гробишницата. Е, е, на пети подземен етаж се хвърлят без какъвто и да било съдебен процес мирни студенти. Един от тях беше хвърлен вчера. Неуважителен е въпросът ви. Господин Хауреги, две минути. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам господин Каприлес и представителите на Венецуела и от името на този парламент имам три ясни послания към народа на Венецела. На 6 декември, преди два месеца, гражданите на Венецуела подадоха своите гласове мирно и гласуваха за опозицията. Парламентът много се радва, че демокрацията и демократичният вод беше изразен. На второ място – Правителството на Венецуела няма право да съкръщава, съкръщава правомощията на новия парламент. Това е легитимно конституиран парламент и не е допустимо да се намаляват правомощията на законодателната власт чрез действия на изпълнителната власт. Това означава ясно нарушение на демократичния мандат от 6 декември. Третото послание, което искам да изразя от името на много от нас тук в Европейския парламент, е следното. Има много мнения по въпроса за чавизма. Някои са критични, някои са положителни, но каквото и да е мнението на даден човек, той има право да го изрази. Сега се говори за мандата на народа на Венецуела. Това е мандат за диалог, за помирение. Е, има легитимни власти, е, изпълнителна и законодателна, които трябва да установят диалог, защото гражданите имат нужда от решения на различните проблеми, с които се сблъскват, а именно сериозни проблеми с енергетиката и влошена макроекономическа ситуация. Затова трябва да действаме за бъдещето на Венецела, защото хората го заслужават. Господин Фария, минута и половин. Comentar Mitzi Capriles, que está aqui hoje conosco, a quem agradeço a sua Господин председател, добре е дошла на госпожа Каприлес. Венецуела в миналото беше сред демократичните страни. Жалко е, че нямаш, нямаше делегация от нашия парламент. А с а, опозицията има мнозинство. В миналото имаше абсолютистски режими и в крайна сметка ситуацията е достойна за филм на ужасите. Свидетели сме и на хуманитарна криза предвид на ситуа... тежката економическа ситуация. В този момент Европейския съюз настоява да се спазва принципа на разделение на властите. Има закон за национално помирение и за амнистия. Нека да се погрижим да се спазва правата на върховенството на закона. Благодаря. За... От много години се правят усилия за дестабилизация на страната. За съжаление, тези усилия срещат много подкрепа. Саботаж на петролната промишленост. През 2014 година имаше операция, в която участваше Леополдо Лопес, 43 ма загине. Операцията Джерико, където и други участваха. Независимо от всички 20 избори през последните години, има непрестанна кампания за делегитимиране на изборите. На международно ниво подкрепа се осигурява е, в това число и за изборите през декември. Всички говорят е, за измами е, на изборите, само че си промениха мнението, когато спомениха, но Националното събрание няма предвидена от Конституцията власт. Президента се избира същата легитимност като членовете. Нека не хвърляме масло в огъня, нека да се успокоят нещата. Нека да се опитаме да стабилизираме нещата и да е, решим е, проблемите в духа на демокрацията. Има въпрос с е, синя карта към вас. Господин Гонзалес. Искам да ви попитам за последните избори. Имаше международно наблюдение, международни наблюдатели, но не отидахме там, защото не бяхме поканени и правителството не можа да ни гарантира безопасността. Аз бях там, въпреки че нямаше международни наблюдатели. Вие бяхте ли там? Разбира се, че бях. Аз бях наблюдател на изборите. Имаше и бивши президенти, в това число и нашия. Посетих различни избирателни секции и разговарях с стотици. Не знам вие, вие какво сте правили Готов ли сте да отговорите на втори въпрос от господин Фария? Не сте. Добре. Продължаваме с господин Себастия. Благодаря, госпожо председател. Бихте ли помолили за ред и тишината, и като към ораторите не се проявява уважение? Да не се тревожим от ситуацията в Венецуела. Независимо от това, според мен, е, част от вниманието, което деляме на Венецуела, трябва да се отдели и на Мексико. Е, Мексико не е толкова далеч от Венецуела. Там е, има престъпност, убиват се журналисти, но ние трябва да приветстваме изборите, да приветстваме факта, че в Венецуела демокрацията постигна успех. Предишните избори също бяха проведени по свободен и демократичен начин. Каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз в Венецуела? Разбира се, да защитава правата на човека. Това е принцип заложен в договорите. Но трябва и още нещо. В Марокко, например, виждаме, че се вършат престъпления безнаказано. Европейския съюз нищо не прави и поддържа срамни, сърдеч, срамно сърдечни отношения. Ние искаме да помогнем на Венецуела да промени економическия си модел. Венецуела винаги е била и мисля, че някои говорят за златна ера. Такава не е имал. Венецуела е осъдена да разчита само на петрола. Това води до насилие, нестабилност и корупция. Ако искаме да имаме добри взаимоотношения с петролните олигарси, няма да помогнем на страната. Господин Корал, благодаря. Тази ситуация говори за това, че много националните фирми използват политическата ситуация и дестабилизират ситуация. Има много проблеми, разбира се, но има и много а, изкуствени проблеми. Има недостиг на храни, на лекарства, милитаризъм. Но страни като европейските и САЩ, какво правят за да подобрят положението на венецуелците? Ние сме свидетели на економическа война срещу боливарската революция. Война водена от тройката. Тази война се води на всички фронтове. Например, санкциите на САЩ, алармизма на много депутати от този парламент, които не, не бяха готови да признаят президента Мадуро. Аз поздравявам президента Мадуро за това, че не се е отказал от демокрацията. Благодаря. Господин Феран е следващия. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, Слава Богу, не само за Украина говорим. Латиноамериканските страни има привилегировани страни с връзки с европейските страни а, а, и участват в, участ... в създаването на един многополюстен свят а, да се сложи край на доктрината Монро, днес необоливаризма и а, левицата в Латинска Америка действат в полза на антимарксистски правителства. През последните избори правителството в Венецуела падна и трябва да припомним елементарните принципи на демокрацията – независимо от това, че Обединената левица тук в Европейския парламент продължава да се възхищава на марксистски диктатори. Господин Брок. Уважаеми колеги, господин председател на съвет, съвета, имате право. С Венецуела трябва да се работи. Е, създават се паралелни е, парламенти, политическите лидери на е, опозицията са хвърлени в затвора. Ето това е изходната ситуация след изборите. Трябва обаче да се дадем сметка, че Венецуела е държавата с най-големите патронни запаси на света, е сред най-бедните държави в света. Тя страда от бедност и престъпност правовата държава и демокрацията отстъпват на заден план. Чависткия и комунистическия тип социализъм влушават още повече положението. Това е историческия а, опит. Смятам, че това трябва ясно да се заяви и аз се чудя защо депутати от този парламент защитават тази система и се опитват да ни обяснят, че нещата не са толкова а, а, черни. А, проведени са избори, има резултат, това е волята на народа и тя не бива а, да бъде пренебрегвана. Чудя се как колегите от подемос могат да говорят такива неща и да защитават системата на Венецуела. Благодаря. Господин Асис. É verdade que ocorreram eleições livres. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че в Венцуела бяха проведени свободни избори, но не е вярно, че президента Мадуро призна тези изборни резултати. Създаването на успореден парламент нарушава основния принцип на демокрацията. На демокрацията с участие Друг проблем е и разделението на властите. Има политически дисиденти, лица, които са в затвора, тъй като не са съгласни с правителството. Ето защо като европейски депутати ние трябва да изразим своята солидарност с колегите от Венецуелския парламент и да им кажем, че сме до тях в този труден момент, за да може е, Венецуела да възстанови политическата демокрация. Да, разбира се, можем да говорим и за економически и социални проблеми, но без политическа демокрация никоя демокрация не е достойна за това име. Госпожа Харанзова. Трябва да дадем нова надежда на демокрацията в Венецуела, в Каракас. Видяхме, че нещата е, вървят в обратната посока. Правителството продължава да отхвърля гласа на хората и отказва правата на новоизбраното Народно събрание. Не е така трябва да се върви и напред. Е, крайно време е да се разрешат е, тежките проблеми, с които се сблъсква венецуелското общество. Трябва да се работи в сътрудничество, а не с конфронтация. Първата стъпка за създаване на климат на национално помирение е да бъдат освободени всички политически затворници. На второ място, Европа трябва да присъства по-активно. Призовавам върховния представител да разшири мандата и да увеличи средствата за европейски инструменти за реагиране на сериозната криза, в която се намира Венецуела. И преди да приключа, нека да изразя своето възхищение за смелите венецуелски жени – някои от които са тук днес Мици Каприлес, нейната дъщеря Антонията и Мария Алехандра Арестие, както и госпожа Тентура, която нямаше как да присъства тук днес. Тези жени са част от движение за свобода в своята страна. Промените в Венецуела се дължат отчасти и на тези смели жени. Господин Деграндес Паскуал. Госпожо председател, страната, за която говорим, страна, която не е малка, страна, която не е маловажна, страна, която присъства в съвета за сигурност на ООН, и страна, по отношение на която тук в Европейския парламент призваваме за свобода, за освобождаване на политически затворници и за демокрация и правим всичко възможно. За съжаление нямаше как да наблюдаваме изборите като делегация на Европейския парламент, но всеки от нас а, направи всичко възможно. Как можем да реагираме на а, действията на правителството на Мадуро. Правителството отхвърля валидността на изборите. Казва, че опозицията не е спечелила достатъчно гласове. Ние настояваме за освобождаване на затворниците, но те все още са в затвора. Леополдо Лопес все още е в затвора. Трябва ни амнистия. Затворниците трябва да бъдат освободени. Изпълнителната власт и законодателната власт трябва да могат да разговарят. Госпожа Валенсиан. Благодаря, госпожо председател. По някой път новините са добри. По някой път новините показват, че демокрацията е по-силна от усилията на онези, които се опитват да я подкопаят. Белята е там, че онези, които се опитват да я подкопаят, са активни. Хората обаче в Венецела имат а, възможност за по-добро бъдеще сега, след като е избран, благодарение на демократични избори, нов парламент. Страната има нужда от промени, за да излезе от сериозната криза. Аз като испанка не смятам, че трябва да вземам страна а, в Венецуела. Призовавам и двете страни по спора да започнат диалог и процес на помирение в тази страна. Това искат гражданите на това настояха със своя вод. Мир и преход към демокрация. Госпожо председател, господин председател на съвета, отново говорим за Венецуела в този парламент и настоявам за освобождаване на политическите е, затворници, които продължават да лежат е, в затвора. Държавата, най-корумпираната държава на латиноамериканския континент и държавата с най-голямо насилие. Е, имаме хуманитарна криза, политиците се провалиха. От последния път, когато говорихме за Венецуела, настъпиха промени, защото огромното мнозинство от венецуелците искат промяна и сваляне на режима на Мадуро. Но очевидно политически елит на Венецуела не, не желая да се съобрази с волята на народа и опитва всякакви трикове. беше възпрепятствано приемането на закон за а, амнистията а, и за либерална економическа политика. Европейския парламент трябва да подкрепи усилията на страната да се реформира в посока към демокрацията. Трябва да изпратим делегация като испанка и европейка. Настоявам за конкретни действия. Благодаря. Да, много години след свалянето на режима на Чавес сме свидетели на хуманитарна криза, особено след най-бедните от населението. Трябва да покажем солидарност, но трябва да покажем, че настоящата ситуация е прек резултат от политиката на, на авторитарния режим, който първо хвърли опозицията а, а, затвора и след това обреча целия народ на мизери. На 6 декември хората излязоха да гласуват на парламентарни е, избори и настояха за смяна на курса. В Венецуела обаче не желаят да чуят волята на, на народа. В момента се засилва контрол от страна на Върховния съд и властта се концентрира демонстрира в изпълнителната власт. За това трябва да покажем солидарност народа на Венецуела, настояваме да се освободят политическите затворници, да се спазват човешките права. Мадуро не желая да види, че в Южна Америка е задухал вятъра на промяната. Навсякъде, включително и в Боливия, се случват промени. Там режима също е към своя край трябва да внимаваме и да покажем солидарност народа на Венеца. Господин Сориньо. Благодаря. Засилването на взаимоотношенията между Европейския съюз и страните от Латинска Америка трябва да бъде е, наш приоритет. Е, това се основава на взаимното допълване. Е, тук следва да спомене Меркосур. Надявам се, Месек един ден към това споразумение да присъедини Венецуела. Нашия парламент не може да не изрази своето възмущение от системното нарушаване на международното право и на правата на човека. Правителството на Венецуела трябва да спазва своята конституция и, пред, и правата на човека. Много е важно да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Венецуела. Има обаче една граница. Необходимо е да се осигури функциониране на правовата държава. Е, върховния представител има пълната ни подкрепа в това начинание. Благодаря, госпожа председател. Победата на МЮД в изборите през декември беше историческа, но реакцията на Мадуро не бе диалог, а конфронтация. Назначени бяха трима нови магистрати във Върховния съд и бяха поставени под въпрос правомощията на парламента. Бе създаден економически план, без да се взема предвид позицията на опозицията. Политическите затворници продължават да са в затвора, въпреки волята на гражданите. Венецуелския парламент ще разгледа закон за освобождаване на политическите затворници и се надяваме този закон да бъде прият. Призоваваме за освобождаване на политическите затворници, толерантност, консенсус, диалог, а не едностранни действия, злопотреби и измами. Гражданите не искат това. Те искат промяна след години наред увеличаващ се авторитаризъм. Мадуро обаче продължава да се опълчва. Почти, почти 17 години економическото и демократично развитие на страна богата на природни богатства е парализирано от безпощадния и брутален контрол и намеса. Резултатът е тежък. Еднопартийната социалистическа власт доведе до економически фалит, масирано нарушение на правата на човека, задушаване на свободната преса. Миналата година економиката се сви с 10%, и инфлацията се увеличи с 700%, катастрофални цифри за политическото ръководство преди още повече, преди две години, 40 души бяха убити от правителствените сили, 3000 бяха арестувани, в това число господин Лопес и други, които са още в затвора. Има стремеж към промяна и справедливост и този стремеж беше реализиран преди два месеца. Единственият проблем е, че господин Мадуро не е готов да споделя властта. Да, има нужда от диалог за преодоляване на кризата. Но Венецуела има нужда от действително спазване на правата на човека. Ето това е критерият е, за преодоляване на криза. Госпожо Хименес, към какво искате? Въпроса синя карта или да се изкажете в процедурата спонтанни изказвания? Господин Поспишил е първият, който ще се изкаже в тази процедура. Госпожо председател, изслушах внимателно дебата и мисля, че Европейският съвет трябва да положи, да окаже максимален натиск върху Дин Мадуро да спази резултатите от изборите. Хубаво е да се говори за диалог, но в диалога има две страни. И тук е, отсъства е, президента. Парламента трябва да извърши значителна реформа. Не става дума само за реформа. Тук става дума и за цялостна реформа на върховенството на закона. То на практика не съществува. За пример, Върховния съд отстрани трима членове на парламента. Венецуела не може да върви напред без право и справедливост. Ние трябва да изпратим тези ясни послания. Благодаря. Известни са резултатите от изборите известни са резултатите и отражението на срива на петролните цени. Има желание е, да се промени е, политиката на правителството на Мадуро в Европа. Много се говори за онова, което се случи с някои отстранени депутати. Новият парламент трябва да гласува нови закони. Много граждани на тази страна живеят под линията на бедността. Благодаря. Господин Яковчич. Gospođo predsjedavajuća, izbori su šest... šesto... Госпожо председател, изборите на 6 декември в Венецуела донесоха нова надежда на венецуелския народ. Надяваме се, че те ще донесат и по-добро бъдеще на този народ, преживял толкова много и ще им помогне да използват ресурсите за благото на всички граждани на Венецуела, а не само за многонационални фирми и отделни лица. В момента избора е между две альтернативи – диалога или хаоса, помирение или трагедия – Онези, които направят избора, ще бъдат отговорни за последиците. Призовавам спечелилите избори, изборите да подходят търпеливо и да настояват за диалог. Призовавам и президента Мадуро за същото. Всички ние знаем каква е сегашната ситуация – Венецуела се управлява от наркодиктатори, които доведоха до криза и е, страдания със своята е, чавистка диктаторска политика. Крайно време е да бъдат освободени и затворниците, да се сложи край на този диктат, да се освободят затворниците, хвърлени в затвора по заповед на Мадуро, чрез пипалата на Мадуро, хора, чието права на човека се нарушават. Това е човек, който подхожда така към всички, които не са съгласни с него. Венецела е държава окована в окови. Европейския съюз държи ключа – той може да освободи Венецела, да освободим хората в Венецела. Госпожа Хименес Беркерил има думата. Последна в спонтанните изказания. Благодаря, госпожа председател. За мен беше е, голяма чест да стана свидетел на силната победа на опозицията. Аз бях на първите редове и в момента, в който опозицията спечели, първото нещо, което направи е да подаде ръка за диалог и да призове за национално обединение, но правителството отхвърли това предложение. Имаше призив да бъдат освободени затворниците, хвърлени в затвора поради своите политически убеждения. И тук искам да приветствам Мици Каприлес и нейните дъщери, които са тук. И искам да изразя своята подкрепа за хората, хвърлени в затвора при много тежки обстоятелства в Венецуела. Условия, които съм виждала с очите си, там призова, поздравявам Народна Венецуела за отличните резултати от изборите им казвам не се предавайте. Господин Кундер. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, let me start by saying uh, Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, първо искам да кажа колко важно беше за мен да присъствам на този дебат. Много е важно, че този дебат се води два месеца след изборите на 6 декември. Тези избори са толкова важни, защото резултатът от изборите беше много ясен. Две трети от избирателите дадоха ясен мандат за управлението на страната, управление, което да реши основните проблеми на страната. Ние от европейска страна можем да помагаме на страната, за да излезе тя от кризата, в която в момента се намира. Мисля, че е важно да подчертаем значението на Конституцията, която е, дава законна и мирна рамка, в която могат да действат политиците, е грант за демокрацията а, съществува изкушение да се работи с неконституционни е, методи, е, но тези, които са изкушени от тези методи, трябва да Зна, че ситуацията в страната е изключително тежка от гледна точка на економиката и сигурността. Наистина има е, рискове, които могат да извадат положението от контрол. За това трябва да поставим акцента върху конституционността е, и диалога. Като двете неща задължително върват в комбинация. Ние от Европейския съюз можем да кажем, че това са основните елементи на нашата политика спрямо Венецуела. Още веднъж. Е, е, Високо ценя присъствието на делегацията от Венецуела тук. А, ние от Европейския съюз винаги се застъпваме за човешките права и за освобождаване на политическите затворници. А, ние подкрепяме венецуелския народ е, е, в техните усилия да преодолеят поляризацията на обществото и економическата криза. Какво можем да направим, за да им помогнем? е да следим политическото е, положение, и да подкрепяме конструктивния диалог. Няма альтернатива. И смятам, че между парламентарните контакти, които вие поддържате, са много важни. Важни. Искам да благодаря на всички депутати, които отидоха в Венецуела миналата година и слушаха хората и ги подкрепиха в техните усилия за мирно и конституционно съобразно решение което още веднъж показва колко разнообразна в географско отношение е работа на този а, парламент. Искам да завърша още веднъж а, с, а, като изразя моето отно, уважение към работата, извършена от парламента в подкрепа на мирните конституционно съобразни промени в Венецуела. Председателката, закривам дебата. Следващата точка в дневния ред е въпросът с искане за истинска с отговор